Призовава се за отмяна или за обещетения за работниците и малките и средните предприятия, които са засегнати. Благодаря. Благодаря, казва председателя. С господин Янес приключваме тази част от а, а, дневния ни ред и продължаваме с доклада на колегата Стърди бариери пред търговията и инвестициите. Господин Стърди, като докладчик за 4 минути имате думата. Uh, благодаря, господин председател. През февруари Европейската комисия публикува доклада за търговските инвестиционни бариери, подчерта своите приоритети за премахването на ограниченията пред търговията. в резултат от множеството нетарифни ограничения, нашата търговия се сблъсква с големи е, затруднения. Усилията ни са насочени към премахването на на тарифните ограничения, но повече и по-обезпокоителни са нетарифните все по-голяма степен държавите прибягват към тези инструменти. Само преди месец самият комисар по търговията ни предупреди, че стратегическите ни партньори въвеждат такива. За стратегията ни за 2020 година е видно, че тези пречки могат да се а, преодолеят а, а, по отношение на международната търговия само чрез а, насочване на усилията срещу нетарифните ограничения. Затова е необходима една е, един дневен ред, който е амбициозен и целенасочен. Бих искал да от отпаднат тези ограничения, които пречат на европейските фирми да постигнат достъп до други пазари. Европейския съюз трябва внимателно да направи преглед на собствените търговски мерки, за да се премахнат всички незаконосъобразни пречки пред достъпа до пазара. Радвам се, че комисарят госпожа Люлинг, извинявам се, е, не, много искрено се извинявам. А, госпожо а, комисар, все пак благодаря, че сте тук, но понеже става въпрос за личен въпрос, става въпрос за цените на петрола, госпожо Рединг. А, а, и а, за Люксембург. А, та имаме такива проблеми и в Европейския съюз и те трябва да се решат. Необходимо да се направи преоценка на съществуващите а, договори в рамките на СТО а, по отношение именно на нетарифните ограничения. Необходимо е да има реципрочност, пазарен достъп, взаимно а, полезни и изгодни условия. Комисията трябва да събира информация и за а, дейността на СТО, на ОСР и други организации за а, наблюдението относно съществуването на такъв род ограничения и влиянието им върху намаляването на пазарния дял настоявам да се въведе и механизъм за ранно предупреждение при поява на такива ограничения. Важно е да работим с стратегическите си партньори и международните организации против неоснователните а, нетарифни ограничения. Важно е малките островни държави и развиващите се държави също да участват в това, да се прави разграничение между новопоявилите се економики и развиващи страни. А, например, при страните от БРИК. Искам да благодаря и на колегите докладчици в Сянка е, за е, техния ценен принос и се надявам комисията да подкрепи препоръката на парламента. Благодаря. Благодаря, господин Старди. Естеството на дебата, а то е много важен, означава, че имаме е, изказвания само в процедурата за привичане на погледа на председателя. Господин Даниел Каспари. Господин председател, госпожо комисар, искам да благодаря на Робен Стърди за неговия доклад. Той прави един много добър обзор на трудностите, които все още съществуват на пречките пред търговията. Ние а, обсъждахме подобни въпроси преди а, срещата на върха между Европейския съюз и САЩ на сесията в а, Брюксел. Обсъждахме и документа, който е в момента пред Американския конгрес. Жалко, че госпожа комисарът не беше там. А, че нямаше представител на комисията. А, и фактически комисията не чу този дебат на практика. Миналата седмица, по време на дебатите, представителят на комисията заяви, че комисията не се е заела още с този въпрос. Бих бил благодарен, госпожо комисар, ако комисията част по-скоро се заеме с този въпрос, съгласно искането на парламента. Госпожа Тикао. Благодаря. Докладът на комисията по бариерите пред търговията и инвестициите показва, че е, към 2015 година огромен дял от инвестициите ще бъдат извън Европа. Конкурентно способността а, и индустриалната политика на Европейския съюз зависи от а, суровините. Трябва да се стремим към прозрачност на суровинния пазар. Търговските отношения с Меркосур и Индия имат особено голямо значение, въпреки че инвестициите на Европейския съюз в Индия се увеличиха четирикратно, Индия продължава да издига пречки пред чуждестранните инвестиции. Бразилия и Аржентина са важни търговски партньори и същевременно непрекъснато въвеждат тарифни и нетарифни ограничения за европейските предприятия, макар и успоредно да вървят преговори за подписване на споразумение за свободна търговия. Тези ограничения в морския транспорт също притесняват е, европейските производители. Благодаря, господин Пашка. Благодаря, господин председател. Госпожо комисара, съм е, съгласен с господин Стърди. Необходимо е да се разглеждат се размерността на мерките. Сложно е взаимоотношението с търговските ни партньори. Трябва да се намери справедливо решение на, глобален, на глобалния пазар. Изискват се различни технически показатели да бъдат спазвани но това са все мерки, които всъщност имат протекционистичен характер. Трябва да се борим към тях и за премахването на подобен род нетарифни ограничения трябва да обединят сили всички участници. Благодаря, господин Пашка. Господин Сегеди. Е Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, колеги. Искам да благодаря на, на господин Стърди. Искам да му пожелая пълен успех в работата на този доклад. Но аз не мога да се съгласа с доклада нито в политическо, нито в економическо отношение. Защо? Защото нетарифните бариери са съвсем разбираеми. Преживяваме криза, страните искат да защитат економиките си. Иначе е, няма да може да се увеличи заетостта, няма да може да се развиват економиките на страните. А, ние а, трябва да бъдем и малко патриоти. Имаме нужда от економики, които работят заедно в синхрон, а, в унисон с нуждите на местните пазари, за да създадат новите основи на една бъдеща нова Европа. Благодаря. А сега Шон Кели. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Стърди за добре свършената работа и за неговите предложения. В еврозоната се сблъскваме с редица проблеми, е, поставяме си въпроса как ще продължим да бъдем конкурентно способни, като имаме предвид е, положението на бюджетите, на е, финансовата система. Не бива да се поставяме в неизгодно положение, а за да преодолеем нетарифните бариери, трябва да работим глобално. Непротекционизъм ще е решението в съвременната епоха споразуменията за свободна търговия са ценни и полезни за конкурентоспособността на европейските предприятия. Те са много разумни и те са верния път за развитие. Благодаря. Благодаря ти, Шон. Сега давам думата на Жуао Ферейра. Estamos perante Благодаря ви много. Не знам за кой път вече говорим за свободната търговия. Често говорим по тази тема в парламента. Разбира се, мнозина биха искали да кажат, че търговията се сблъска с твърде много бариери и че те са поддръжници на каузата на всеобщото благоденствие. Но да не забравяме, че много от бедствията на Земята се случват именно поради свободната търговия. А, не само по отношение на различните различните сили, които управляват пазарите на труда, но и поради ставащото на пазарите на суровините и поради глобализацията. Невъзможно е да се премахнат всички съществуващи бариери. За това трябва да се съобразяваме с обществения интерес. Тези бариери са не по-затруднителни от другите. Трябва да признаем, че международната търговия е допълнителна. Тя не е самоцел. Благодаря. Господин Витал Морейра. Господин председател, искам да започна с поздравление за господин Стърди, докладчикът. Той ни е представил, представил доклад, който заслужава подкрепата на парламента. Трябва да отделим специално внимание на преодоляването на нетарифните бариери пред търговията. Те са пречка и за търговията, и за инвестициите. Имам предвид 216 член от договора за функциониране на Европейския съюз, който предвижда премахване на всички ограничения за външните инвестиции, а също така и за премахване на нетарифните бариери. Всичко това е в наш общ интерес. Разбира се, най-големите ни търговски партньори имат голям брой подобни бариери. Русия, Япония, Китай, всички те ограничават възможността за нашите предприятия да излизат на техните пазари. А нашите предприятия заслужават нашата подкрепа. Приключваме този кръг от изказвания и ще приключим с госпожа Елена Басеско. Благодаря ви. Нетарифните бариери а, ограничават достъпа до чужестранните пасари, и те трябва да бъдат премахнати. Многостранните търговски норми трябва да бъдат правилно прилагани. Взаимното осигуряване на достъп до пазарите като част от двустранните спогодби е особено важно в тази връзка. Подкрепям приемането на кодекси за поведение в областта на обществените поръчки. Европейските предприятия следва да могат да участват в търгове в трети страни при честни и справедливи условия. Трябва да се създаде стабилна и привлекателна среда за европейските инвеститори в чужбина. Трябва да бъдат премахнати ограниченията и в сферата на услугите, защото ние сме най-важният износител на услуги. Благодаря, колега Басеско. Приключваме тази точка от дневния ред с изказването на заместник-председателя на Европейската комисия госпожа Рединг в отговор на разискванията до тук. Благодаря. Господин председател, първо бих искала да благодаря на парламентарната комисия по външна търговия и в частност на докладчика Робърт Стърди за това, че разглежда този важен въпрос за бариерите пред търговията и инвестициите, особено пред нетарифните такива, с които се сблъскват европейските фирми на външните пазари. Докладът на тази тема излезе е, за първ път като тема през март. Той засяга основната тема в нашия дневен ред. Вие а, разглеждате политическото измерение на темата, за което ви благодарим. Отбелязваме си ясно вашите идеи. Когато казвам ние, имам предвид и колегата ми Паул Дегурт, разбира се, който е комисарят, който завежда това досие. Уверявам ви, че Европейската комисия ще продължи да работи за премахването на, бари... на тези бариери чрез регулативно сътрудничество а, с нашите партньори, особено стратегическите такива. Ние, разбира се, зачитаме напълно правото на нашите партньори да установяват свои мерки в областта на защитата на здравето и околната среда. Искам да спомена само един от примерите за регулативно сътрудничество, където, между другото, Европейската комисия на последното съседание на 29 ноември а, тази година информира парламента е, за, имам предвид е, заседанието на Трансатлантическия економически съвет в Вашингтон, където постигнахме съгласие за засилване на сътрудничеството в регулацията в множество области, като например нанотехнологиите, информационните, компютърните технологии въпросът за, за работните места и Съединените щати. Ние следим внимателно развитието на нещата и някои от предложенията все още не са преминали пред законодателната процедура на Съединените щати. благодаря за идеите ви а, по отношение на а, премахването на нетрефтите бариери. Добър пример за това е споразумението с Корея. Там се разглеждат въпроси в автомобилостроението, медицинските а, прибори. Неодавно създадения по силата на това споразумение комитет а, подготви работата, така че нашият комисар и корейският министр успяха да решат доста от тежките въпроси в областта на автомобилостроенето. Взаимовръзката между а, отварянето на вътрешния и външния пазар ще бъде обект на разглеждане на конференция на високо ниво на 20 януари в Брюксел, организирана от комисията. Отбелязваме си идеята ви по отношение на а, обществените поръчки, инвестициите, ограниченията на износа. Те са много важни по отношение на разработването на политиката на Европейския съюз за външна търговия през 21 век. Както знаете, за нашата търговска политика отмяната на не е, тарифните бариери е от основно значение. През март 2012 година ще излезем с документ, който ще се основава на препоръки, застъпени във вашия доклад. За това, е, господин докладчик, е изключително важно, че докладът ви е пред нас. Той ще послужи като вдъхновение и подкрепа за работата на Европейската комисия, държавите членки и на парламента. Благодаря ви много, госпожо заместник председател. С тези коментари от името на комисията приключваме дебата. Поздравления на господин Стърди. Гласуването ще се проведе утре по обед при привършване на предиобедната ни работа. Продължаваме на 13 декември утре с заседание от 9 до 2 и после от 3 до 20 часа и след това от 21 до 23 часа. Дневният ред е публикуван и може да се намери на сайта на Европейския парламент. Обявявам заседанието за а, при, закрито и ви пожелавам лека нощ.